Uh, Дами и господа, уважаеми колеги, нека незабавно да започнем. 12 минути закъсняваме. 12. минути закъсняваме. Искам да се извиня. Sorry. It, will be not a toast, Няма да вдигам тост. But few... Само няколко бележки в началото. Много моля да спрете да звъните по телефона, както и да поддържате други контакти. Uh, like Искам да се извиня за закъснението. Трябваше обаче да се вземат важни решения на заседанието на координаторите. Нов график за пакета за чиста енергия. За съжаление, имаше малко закъснение. Всъщност, две-три седмици е закъснението за, по отношение на гласуването. Решихме обаче да приключим пакета през 2017 година, но не през ноември, а през декември. Не бе лесно да се вземе това решение и да се прецени как да се премине от едно законодателно предложение към друго, към следващото, защото едното влияе върху другото и е трудно да се види какъв да е реда, как да се подготвим, но през ноември-декември ще има много законодателни предложения в нашата комисия, много усилена работа ще тече. Сега ще гласуваме днешното гласуване. Нека кажа, че първо ще направим тест защото без да сме изпробвали системата, нищо не може да започне, така че моля натиснете, което и да е копче, гласувайте. Uh, Готови ли сте? Пет седмици да отсъствате от Европейския парламент. Моля, гласувайте. Very simple question. Съвсем прост въпрос зададох. Yeah. Has anybody? Has everybody? Всички, всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Okay, you are ready. Готови сте. Да бъдете извън парламента Пет седмици, което е чудесен резултат. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2018 всички раздели. Нека да започнем. Изменение 177. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да. I open the vote. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 171 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, извинете, 18 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, проверка. 184. I close the vote. 184. 1 EPP too many.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 против, въздържали се, приема се 113 за, против, въздържали се, приема се 185 за, против, въздържали се, приема се 158 за, против, въздържали се, приема се 178 за, против, въздържали се, отхвърля се 152 за, против, въздържали се, приема се 173. за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. 174 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега анблок. Първи блок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ гласуване на блок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Страница 12. 160. За. Против. Въздържали се. Приема се. 167. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 169. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 198. За против, въздържали се, отхвърля се 179 за, против, въздържали се, отхвърля се 180 за, против, въздържали се, приема се 196 за, против, въздържали се, отхвърля се 166 за, против, въздържали се, отхвърля се 189 за, против, въздържали се, отхвърля се 191 за, против, въздържали се, отхвърля се 190 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 202 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 206 за. Против. Въздържали се. Приема се. 186 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Приема се. 188 за. Против. Въздържали се. Приема се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, 201 <clears throat> за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 203, моля гласувайте. E От НП има един глас повече. Край на гласуването. Приема се. 205 за. Против. Не гласувате. Отново, колеги. 205. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега е ясно. 200. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 181. За. Против. Въздържали се. Приема се. 182. За против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за. Извинете. Да. На два пилотни проекта. Когато се чете описанието, те са много сходни бихме подкрепили вашето и аз не разбирам. Това не е процедурен въпрос. Имахме дискусия по въпроса, така че съжалявам. Не трябва само да се казва нещо по темата. Извинете. Once again. Благодаря. 163 за. Против. Въздържали се. Приема се. 164 за против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към а, следващата точка. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. Това е края на гласуването, тъй като гласуваме само по бюджетните редове, а не друго. Тоест няма резолюция, няма някакво друго решение, което да се вземе. Гласувахме по всички бюджетни линии и изпращаме резултата на комисията по бюджет. Това е процедурата с това гласуване. Сега преминаваме към много по-сложен въпрос Искам да ви се извиня, защото ще бъде ужасно. Check the result. The political... Трябва да проверявам решението, тъй като политическите групи са разделени. Така че не е достатъчно просто да видя, че координаторите дават някакъв знак за гласуване. Тъй като вие вътре в политическите групи сте разделени. Така че ще има много проверки. Let us start. Нека да започнем. Uh, yeah. yes. Искам само да се уверя, че 234 а, като изменение е оттеглено. Okay. Yeah, on va, on va l'indiquer au moment. Yeah, yeah. We will indicate that. We will, we will take it into account. Okay. Uh, uh, thank you, madam. Много благодаря, госпожо. Започваме. 129 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис едно. за. Против. Въздържали се. Приема се. Да, добре. Проверка. Първи компромис. Проверка. I close the vote. Край на гласуването. Компромис 0. За. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка и тук по компромис 0. I close the vote. Край на гласуването. Има прекалено много от НП. Okay. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 0. Изменение 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме анблок. Компромиси 1, 2, 2А, 3, 3А. 3 компромиса. Да. Е. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис едно А. А искате проверка? Никой не иска проверка. Добре. Uh, проверка. По компромис. По тези пет компромиса. Моля, гласувайте. I close the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 1А. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. I close the vote. Край на гласуването. We have majority. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Едно аз приема. Is accepted. 140. Page 6. We gone, it was accepted. We go... Приема се. Отиваме на шеста страница. Компромис 140. Много сложно. За. Шеста страница. 140. За. Против. Много ви моля, веднага да проверите, защото не знам как гласувате. 140. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 152 за против, въздържали се, отхвърля се. 153 за. Проверка, добре. Проверка по 152. And I closed it. Край на гласуването. ЕНБ пак има прекалено много гласове. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 153 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Проверка. 1, 154 и край на гласуването. EPP, e well, I will, I will take, yeah. it will be, it will be okay. Всичко ще бъде наред, ако аз си махна картата. Отхвърля се. 151 за. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Лека направим проверка. Най-вероятно се приема, но нека направим проверка. I close the vote.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 въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172, едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се 178 за, против, въздържали се, отхвърля се 179 за, против, въздържали се, отхвърля се 180 за, против. Да го проверим. 80. 180. I open the vote. 180. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 181. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 184. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 185. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 186. За. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, да, проверяваме. Проверяваме. Компромис 8. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега четири изменения заедно. 188, 189, 100 и 90 и 191. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 192. За. Против. Въздържали се. Приема се. Едно, девет, три. За. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено да проверим. Двеста. Край на гласуването отхвърля се. 201 за, против, въздържали се,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 10. Край на гласуването. Приема се, да, беше ясно. Компромис 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Начално гласуване за компромис 11. Край на гласуването. Отхвърля се 206. 216 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 209 за. Против. Я да проверим. 209, 209, край на гласуването. Приема се. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 200 и... Извинявайте, 217 за, против, въздържали се, отхвърля се 223 за, против, въздържали се, при... отхвърля се 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. Всъщност, оттеглено е. 233 и 234 се оттеглят. 248 за. Я да го проверим. 248. 248. Гласувайте и край на гласуването. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 243 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 244 за. Против. Въздържали се. Приема се. 245 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 246 за против, въздържали се, отхвърля се 247 за, против, въздържали се, отхвърля се 249 за, против, въздържали се, отхвърля се 250 за, против, въздържали се, отхвърля се 251 за, против, въздържали се, отхвърля се 252 за, против, въздържали се, приема се 253 за, против, въздържали се. Да проверим. 254. Край на гласуването отхвърля се. 255 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 256 за. Против, въздържали се. Отхвърля се 257 за, против, въздържали се. Отхвърля се 258 и 259 заедно за, против, въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 12 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се. Трябва да го проверим. 13-то изменение гласуваме сега. Край на гласуването. Rejected. 14 in favor. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се, 15 за, против. Да проверим 15. 15. Начало на гласуването. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 17А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинявайте, моля, да проверим искате? Добре, и двете да ги проверим. Може и да е близък резултата. И сега, компромис 17. Електронна проверка на компромис 17. Връщаме се назад. Компромис 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17А начало и край на гласуването. Приема се. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Същото мнозинство. Компромис 18А. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, от... приема се този път. Компромис 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19а за, против, въздържали се, приема се със същото мнозинство. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21а за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 22 а, за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 22а. За, против, въздържали се. Приема се. 22а се приема, 22 се отхвърля. 36-то изменение за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, против, въздържали се. Приема се 57 за, против, въздържали се. Отхвърля се 58 за, против, въздържали се. Приема се 59 за, против, в... да проверим с електронно гласуване. 59. I close the vote 59. Край на гласуването по 59. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 и 63 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-66 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 67 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68, 69, 70 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74. 5. Заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 и 80 заедно. За, против, въздържали се. Приема се. 82 за, против, въздържали се. Да проверим. Би било добре. Извинение 82. Край на гласуването. Отхвърля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 91. Скачаме на 91 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4 изменения заедно. 101. стиснете 102, 103, 104, 105. За против, въздържали се, отхвърлят се 106 за, против, въздържали се, приема се, компромис 37 за, против, въздържали се, приема се, компромис 38 за, против, въздържали се, приема се, компромис 39 за, против, въздържали се, приема се, 123 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, 124 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се. Гласуваме по 127. Проверка. 27. And I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. Да проверим отново, защото не си дигате ръцете да гласувате. 128. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателно гласуване с с поименно гласуване. Край на гласуването. 39 за, 18 и а, много въздържали се. Благодаря на докладчика. Не беше лесно гласуване. Благодаря, колеги. Много търпение проявихте.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 Uh, let me use this possibility when we prepare to the next point to thank Нека да използвам тази възможност преди да преминем към следващата точка от а, дневния ред, за да благодаря от сърце на нашите преводачи. Всички вие. А, надявам се, че ме слушате в момента. Ще го кажа дори на полски. Благодаря много на а, преводачите. които работиха 15 минути по-вече вчера. Много а, разгорещен беше дебата и благодарение на преводачите единствено успяхме да продължим. Тъй като иначе нямаше да знаем кой език да използваме, за да се разбираме. Така че много, много ви благодаря за това, че работихте 15 минути повече вчера. Не се е случва много често, но дебатът беше изключително разгорещен и зная, че същия екип работи днес. Затова се надявам, че ще приемете моята благодарност. Следващият точка от дневния ред в нашата комисия е Risk preparedness in... Готовност за посрещане на риска в отрасъла на електроенергията. Докладчик е колегата ни Флавио Дзанонато. Той е И, и този файл е част от енергийния, електроенергийния пакет и е свързан с директивата за пазара на електроенергия, както и а, регламента АСЕР. Ще гласуваме през декември по целия законодателен пакет. Не през ноември, а през декември. Това беше решението от тази сутрин. И и затова крайния срок за подаване на изменения също е изместен малко по-късно на 13 септември. Предложението на Европейската комисия има за цел всички държави членки да въведат подходящите инструменти – за да се подготвят и да предотвратят евентуални кризи в електроенергията. Заповядайте, господин Данато. Момента подготовката за риск в електрическия сектор е една тема, която е ексклюзивно в ръцете на националните власти – това е записано в 194 член от учредителния договор. Енергийната политика има инструменти, които са в национално ниво, но няма за доставки на европейско. Трябва обаче да има подготовка, превенция, управление, оценка, експост на различни сценарии за криза. Изключително важно е да се знае каква е инфраструктурата, с която се разполага. Остава се свободно пространство на държавите членки да определят действията и съответните способи, за да управляват и евентуално да преодоляват системните кризи или кризите в системата, когато възникнат. Имаме обаче един развиващ се и интегриращ се пазар и за това е неадекватно, може би, решението това да се решава на национално ниво. Един пример – енергийната криза от миналия януари в Юго-Источна Европа. В тази законодателна празнина Европейската комисия предложи регламент, който се опитва да увеличи сътрудничеството между държавите членки по превенция и подготовка за управлението на електрически енергийни кризи. В своята структура а, този текст е добър. Какви ще са мерките, са описани тук. Важно е да се гледат економическите данни, какви ще са последствията за тарифите и опасното въздействие върху предлагането на основни базови услуги, които могат да се засегнат, ако има електрическа криза в отделните държави членки. Бих искал най-общо да кажа в три точки всичко, което искам да кажа в този, договор, пър, този доклад. Първо, сътрудничество и координация. За да може да преодолеем такива кризи, ние трябва всички е, да предоставяме данни, е, за да може да има и регионални рискови планове, държавите членки да имат обща методология, която да е регионална и обща за всички. Затова е добре да припомним, че държавите членки правят отделни оценки, както и адекватността си в краткосрочен план, което да отговаря на потребностите на съответната държава. Така или иначе обаче методологията, критериите е, са един задължителен елемент, за да има сътрудничество, не политическо, а най-вече техническо между електропреносните оператори. Има и така наречените е РСЦ, които върват в същата посока. Що се отнася до солидарността между държавите членки, в проекта доклад аз потвърждавам принципа на взаимната помощ, предложена от Европейската комисия. И Дерогации не трябва да има много, може да има само технически. Е, това е записано в 19-то. Мисля, че това е изключително важно, за да може да имаме озрял пазар, имайки предвид взаимосвързаността между регионите, имайки предвид еволюцията на пазарите в краткосрочен план. Не е добре да има изолационистичен подход, а напротив такъв на сътрудничество. Изключително важно е механизмите за компенсиране между държавите членки, които променят, е, извинете, си препродават енергия, да бъдат ясно записани, така че да се знае какво се прави при криза. И в началото, и в центъра, и в края на кризата. Тези механизми за компенсация трябва също да защитават принципа на взаимопомощта. Пазарните норми също трябва да бъдат зачитани. Една енергийна криза не може да бъде алиби за прибягване до мерки за оптимизиране на пазара. В този смисъл непазарните мерки трябва да бъдат сметнати също за позволени, само когато пазарните мерки могат да влушат кризата. Изменение 20 беше това. Що се отнася до съдържанието на плановете, смятам, че е задължително да се обърна голямо внимание на чувствителните данни и по-специално във връзката с онези данни, които се съдържат в плановете и които може да изложат оперативните системи на евентуални терористични нападения от трети страни, каквито и да са те. Изменение 16 беше това. И накрая управлението трябва да се обърне внимание на 12 ти член, в който се говори за евентуално несъгласие между компетентните органи и правомощията на Европейската комисия да се обърне към АСЕР и да поиска консултация с НСОИ и най-вече, що се отнася до вземането на решение. Така ще се избегнат съмнение и ще се стигне до инструмент за механизъм за сътрудничество и между другото това трябва да отговаря на регламента за сигурността на доставките на газ. Механизма на сътрудничество помага за сключване на регионални споразумения. Крайното решение обаче по регионалните споразумения е в ръцете на компетентните органи на държавите членки, които се интересуват от това. Освен това смятам, че управление означава пълно участие на системите, на онези, които управляват системите, на които пренасят енергията и я преразпределят, както и експост оценка на кризата. От друга страна, тези действащи лица на пазара отговарят за сигурността и за надежността на, фин... на функционирането на системата. И накрая, в самия край, бих предложил калибриране на различните фази и междувременно смятам, че експост оценката и всъщност трябва, а не само може, трябва да включва анализ на начина по който мрежата трябва да се развие, за да може по-лесно да се справи от последици, с последици от криза. Ако това предложение за регламент а, бъде прието, то а, механизма за управление на, риските ще вклю... на рисковете ще включва всички етапи превенци... превенция, оценка, криза, постоценка, но от тези кризи също така трябва да се извлече максимална информация, по която да се работи, за да се стигне до конкретни действия и да може в средносрочен и дълъг план да се планира развитието на а, мрежата в бъдеще, за да се избягват кризи. Много се... ще се радвам да чуя колегите текста на комисията преодолява голяма празнина. Мисля, че може да бъде подобрен, но казах, че е добър. Както казах, посоката, по която работя е сътрудничество и солидарност, отваряне на пазарите и защитата на системите от евентуални атаки. Що се отнася до управлението, също е много важно да се обърне внимание на техническия аспект. И накрая искам да благодаря на всички за техните идеи. Благодаря ви много. Имахте общо 8 минути. И за това накрая ще ви дам само половин минута за заключителни коментари. Благодаря ви много за интересните коментари. Благодаря за доклада. Колегата Моник Нидермайер има думата от името на ЕНП. Докладът е много важен, не само защото е част от е, общия пакет, но защото отразява промени в е, отрасла на електроенергията. Променя се технологията, променя се пазара, увеличава се общото потребление на енергия. Има обаче и несигурност в, е, и в областта на генерирането и в областта на потреблението. Националните системи са като цяло свързани, са в общи линии взаимосвързани. има някои кризи, които могат да бъдат внесени от съседна страна. Има и решения обаче, които могат да бъдат внесени от друга страна предложението изглежда е добре разбрано от всички колеги и че и можем да организираме нещата така, че да е, зададем добра парламентарна позиция. Ще чуя, разбира се, позициите на всички колеги, докладчици и сянка, но нека още от самото начало да благодаря на докладчика за проект на доклада. Съгласни сме последните неща всички, да, всички участници да бъдат включени в процеса. Операторите на преносни системи, доставчиците и производителите. На второ място, пазарните мерки да се а, е, активират само ако останалите мерки са вече използвани и резултатът не е задоволителен, защото, има, защото трябва да се избегне изкривяването на ефективното функциониране на пазара и на конкуренцията. Обаче нещата са малко по-широки от това. Законодателният текст трябва да се занимава и с премахването на бариерите, и изкривяванията на пазара, но също и доставките да станат по-ефективни и по-ефтини. Третата тема. Важно е, когато има чувствителна информация, нейната поверителност да бъде съхранена, особена информация, която може да бъде използвана за злонамерени атаки. Ще видим тази тема в повече подробности и накрая сътрудничеството за подготовка за справяне с рискови ситуации. Е, те трябва да надхвърлят, този тип сътрудничество трябва да надхвърля е, границите на Европейския съюз, да говорим за енергийна общност. Искаме текста да стане по-добър, искам, е, пазара да стане по-добър, искаме да насърчим регионалното сътрудничество. Това обаче е важно не само за подготвеността за справяне с рискове. Трябва също така да се оптимизира използването на ресурси. Това няма е, да намали само спиранията на тока, а ще доведе и до значителни спестявания и в крайна сметка сметките за тока с домакинствата и фирмите ще са по-низки. Надявам, е, радвам се, че можем да участваме в подготовката на този важен доклад. Госпожо Калас, заповядайте от името на групата АЛДЕ. Да, аз замествам е, нашия докладчик Сянка, Ангелика Млинер. Тя се извинява за това, че не е тук днес. Приветства проекта доклада за новите правила за подготвеност за справяне с кризи в, в отрасла на електроенергията. По-добрата координация, обменето на информация са важни за справяне с риска и те са важна стъпка за изграждането на устойчив енергиен съюз. Докладчикът предлага важни разпоредби за засилване на предложението на комисията, особено за поверителността на чувствителна информация, взимайки предвид евентуални злонамерни атаки, също и за уточняване на ролята и отговорностите на различните участници. Докладчикът в Сянка приветства усилията на докладчика за въвеждане на допълнителна информа... Е, хармонизация е, чрез е, въвеждане на еднаква методология за оценка на адекватността в краткосрочен план. Също така се предлагат изменения за уточняване на компетенциите, отговорностите на националните е, действащи лица, солидарността и защитата на критическата инфраструктура. Тя също така смята, че трябва това предложение да бъде съвместимо с ново договорения кодекс за сътрудничество в случаи на спешни ситуации в мрежата. Благодаря. Uh, uh, uh, Благодаря, господин Турмес. Ханс не можа да дойде тук тази сутрин, така че нека да кажа няколко неща накратко за нашата позиция. Първо, Имайте предвид, че тази зима Франция е, щеше да пострада от много сериозно изключване на тока. Защо? Защото е, хората се отопляват с електроенергия, обаче има недостатъчно производство от атомните електроцентрали поради ненадежност на системата. И едва в последния момент преносните мрежи е, успяха да се договорят, за да се справят с проложението. България, Румъния и Гърция обаче имаха малка криза, не можаха да се договорят за каквото и да било и затвориха границите. И понеже останаха на национално равнище, им се наложи да изключат потребители. Просто защото не се бяха координирали, т.е. положението е по-лошо при тях. През 2006 година имаше голямо спиране на тока в Европа, поради липса на координация в Германия. И така, милиони потребители извън Германия останаха без ток и не са получили все още компенсация – и така, нямам нито мерки ексанте, нито има мерки за компенсация, когато са причинени ем, спирания на тока. Така че благодарим много на господин Занонато за този доклад. Това е много важен доклад. Много важно е да имаме предвид, че когато се определя структурата на пазара, докладчикът всъщност отслабва регионалната координация, защото, се, е, защото из изличава някои елементи от текста, от първоначалния текст, които са свързани с подготвеността на, е, рис, за риск. Така че съм малко изненадан, че се е, прави това. Защо трябва да се отслабва регионалното сътрудничество при положение, че очевидно ни трябва по-силно регионално сътрудничество? Благодаря, господин Кресно Демски. Аз пък ще се изкажа от името на господин Фокс, нашия докладчик в Сянка. Той пише, моята група приветства предложението, както и до, проекта доклада, изготвен от докладчика. Увеличаването на заплахата от кибертероризъм увеличава нестабилността. Геополитическите напрежения – могат да доведат до доста сериозни сътресения, свързани с системата на електропренос. Трябва да се предприемат мерки за идентифициране на всички потенциални заплахи и да се създаде рамка за оценка и наблюдение на риска. Сроковете обаче, например двата месеца за консултации за методологията и 6 месеца за НЦОЕ за оценка на риска и 2 месеца за определяне на рисковете на национално равнище, са твърде строги. Ще подаме изменения към членове 8 и 5, за да се подобри формулировката за системните оператори за пренос и тези за доставка. Съгласен съм с разпоредбата, която има за цел да въведе пазарно действащи механизми. Непазарните механизми трябва да бъдат ам, последна мярка и трябва да има ясна обосновка за тяхното приложение трябва да има яснота, за да не се използват те произволно. Също така приветстваме ангажиментът за защита на чувствителната информация. Е, важно е да се има предвид и економическото въздействие и оценката на ролята на различните лица, включително и производителите в случай на кризи. Благодаря. Благодаря, господин Бенито Зелвегер. Благодаря, господин председател. Трябва да се съсредоточим върху ограничаването на пазарните правила – Тези правила могат да влушат ситуацията при криза на предлагането. Когато говорим за сигурност и безопасност, е, трябва да спрем да повтаряме пазар, пазар, пазар. Трябва по-скоро да говорим за правила и за сътрудничество и солидарност между държавите членки. Също времено трябва да внимаваме каква ще е ролята, която отреждаме на електропредностните мрежи, които участват и за това не са най-добре поставени за план за действие, за е, създаване на план за действие в случай на спешни ситуации. По-скоро трябва да е на европейско равнище да се създадат тези планове. Информацията трябва да се централизира, но нейната безопасност трябва да се гарантира. И трябва също да има максимални нива на прозрачност. Благодаря колегата Кохличек, нашият заместник председател. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко коментара. Сигурен съм, че те ще оживят дискусията, тъй като до сега мненията са доста едностранчиви. При доставката на електричество има два риска. Спиране на тока, единия риск, и вторият свърхпроизводство на електричество. Прекомерна генерация прекомерно навлизане на електричество в системата. И двете са опасни. Някои възобновяеми източници на енергия са такива, че при тях този риск не може да се регламентира, да се регулира. И единственият начин да се регулира е устройствата да се изключват изцяло. Опасността е да се избегне Опасността от възобновяемите източници на енергия е в дестабилизирането на системата. Затова се разделят електространци на полската и чешката граница, защото немските производители не поемат ангажимента за регулиране на доставката. И така, Опасността не е само спиране на тока, а и в прекалено голямото количество електричество. Начинът по който функционират разпределителните станции може да доведе до изключване на тока. И най-добрата възможност е да има по-добро сътрудничество между системните оператори. Има доброволно сътрудничество на 16 страни, включително Унгария. И проблемите са решени. Франция е друг добър пример и страните около Франция. Спирането на тока в Италия е свързано и с факта, че Италия е голям вносител на ток. И тогава се предложи да има дублиране на електропреносните мрежи, за да може, ако при една от тях има повреда, да се използва другата. Благодаря, колеги. Господин Карин е докладчик и последващите две теми. Заповядайте. Благодаря на докладчика. Интересен е неговия доклад. Интересни са подадените изменения. Искам да направя един коментар тук. Действително трябва да се обсъдят нещата. Бяха споменати събитията от Франция. Кот и каза, че всъщност това, което се случи миналата зима във Франция, показва, че има сериозни проблеми. Ами, всъщност въпрос на интерпретация, дали чашата е полупълна или полупразна, защото в крайна сметка, от гледна точка на потребителите, нищо не се случи. Те не пострадаха, защото операторите на преносните системи успяха да намерят решение, успяха да се координират. Системата устоя. Вярно, че щеше да е по-добре, ако има а, ако се бяха координирали по-лесно, по-бързо, но в крайна сметка всичко беше разрешено на време. Е, и така трябва, когато доклад и е, съм съгласен, че Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, трябва да се допита първо до Енцо. Защото а, трябва да се знае точно как се оперира в спешни ситуации, точно както когато има пожар, се викат експертите, пожарникарите. И и трябва те да се разглеждат е, операторите на преносни системи именно по този начин, като, като пожарната, е, която си знае работата и може да действа бързо и координирано. Мисля, че докладът на изготвено докладчика върви в правилната посока. Благодаря. Благодаря от името на комисията, генерална дирекция енергетика, господин Борха. Благодаря много, господин председател. Нека и аз да подчертая казаното от господин Турмес. Не съм напълно съгласен с вас, господин Каринс. Е, твърде близо се стига, стигна до изключване на тока. Имаме някои добри примери. Все пак Франция беше спасена, защото имаше предварително говорен план за взаимопомощ. А в югоисточната част на Европа ситуацията, която беше спомената, се разви съвсем различно. Основните проблеми бяха между Румъния и България. И ако ни трябва. И вече. И не ни трябва повече доказателства от това, за, че, е то, е, че е важно да сме подготвени за рискови ситуации. Приветстваме подадения доклад, приветстваме подадените изменения. До голяма степен тези изменения изясняват нещата и засилват предложението Що се отнася до поверителността на чувствителната информация, да, тя трябва да се засили. Напълно сме съгласни с подаденото изменение в, тази, в този смисъл. Поверителна информация, е, която може, с която може да се злоупотреби за злонамерени атаки, трябва да остане поверителна. Същото въжи и за ролята на комисията при координацията на регионалните споразумения както и сътруд... механизмите за сътрудничество. За нас е много важно да се е, с удоволствие бихме поели тази роля. Приветстваме предложените изменения за крайните срокове. Можем да ги приемем, защото те няма да доведат до отлагане на крайния срок. Само едно предупреждение, що се отнася до взаимопомощта. В тази връзка предлагате различна формулировка. Казвате, че взаимопомощта трябва да е свързана с компенсационна схема, оговорена предварително. Тук обаче има една опасност. Какво ще стане, ако тази схема не е оговорена предварително? Означава ли това, че просто не се прибягва към взаимопомощ? Не може да е така. Не може. Така че преформулирайте това, моля ви. Ако намерите начин да, да го изясните, аз съм сигурен, че не е това вашата цел. ако случайно няма договорена схема за компенсации, да из, не се прибягва изобщо да взаимопомощ. Да, просто трябва да се коригира текст. И последният ми коментар – регионалното сътрудничество. Няма... И, ясно колко е важно то за подготвеността за риска, за управлението на пазара. Ще говорим по тази тема малко по-късно. За тези две функции, които сме предвидели, предвидели в структурирането на пазара и предложението за подготвеност, са включени идентифицирането на сценарии за кризи и годишни симулации на реакция при кризи. И ако отнемем тези функции на, от а, структурирането на пазара, а, това може да е решение, но за подготовката на риска а, те са задължителни. Идентифицирането на евентуалните опасности е от огромно значение, ако искаме да се подготвим за най-тежките възможни кризи. Благодаря. Благодаря, господин директор за излагането на позицията на Европейската комисия. Колега Занонато, заповядайте. Грация, президенте. Благодаря. Трябва да ви кажа, че изслушах изказванията. Всички бяха много разумени и аз съм съгласен с тях. Затова смятам, че можем да работим в синхрон и то много бързо, като стигнем до един изключително положителен резултат. Дори последното, което се каза от директората по енергетика е много смислено, конкретна работа ни предстои. Никой не действа идеологически или по партийни убеждения, затова мисля, че ще намерим лесно решение и всички ще сме съгласни. Благодаря. 27 секунди. Пълно щастие преди вакансията. Прекрасно. Пълно щастие. Чудесно. Надявам се, след вакансията да продължим в същия дух. Краен срок за изменения. Добри новини за всички ви. 13 септември. А не като преди, в началото на септември. Сега е в средата на септември, така че нещата са много по-добре. Много ви благодаря. Гласуване в комисията през декември. декември. Сега преминаваме към един важен въпрос, два въпроса – вътрешния пазар за електроенергия и общи правила за този пазар. Става дума за регламент и за директива. И най-общо казано става дума за предложение на комисията за това как да се произвежда, как да се пренася, разпределя, продава, потребява енергетика, а, извинете, енергия. Тя трябва да бъде по-зелена, да почива върху правилата на пазара, по-ефективна и ефикасна и да има така наречените просюмърс или проактивни потребители. Докладчик и по двете теми е колегата Каринч. Докладчиците в сянка са същите, също. И двете досиета са много тясно свързани и за това е по-добре, пък и по-сигурно да ги сложим заедно. Нашият докладчик е предложил 187 изменения. 129 за регламента, 58 за директивата. Колега Каринч. Заповядайте. Благодаря ви. Как виждам нещата? Толкова ми харесва предложението на комисията, че реших дори да го подсиля в определени аспекти. Това законодателство е такова, че ние да помогнем за занижаване на цените на електричеството за крайния потребител. Ако помислим за производството, за а, индустрията, онези, които купуват електричество за да произвеждат, а, те се конкурират а, по цял свят а, този тип а, отрасли и колкото са по-низки разходите по производството, толкова по-конкурентоспособни в крайна сметка а, са нашите производители. Комисията има много е, хубав подход, е, който е пазарен. Аз на моменти съм го подсилил. Е, това е много важен аспект, ако искаме да работят нещата коректно. Механизмите за капацитет или мощности те трябва да се използват като последна мярка, когато е ясно, се направи една оценка европейска, която най-вероятно ще е регионалната, когато тази оценка покаже, че пазарните сили не решават проблема, особено що се отнася до сигурността на доставките. И добре е да има стратегически резерви, които а, да са извън а, това, което се използва в момента, т.е. мощности на стендбай, мисля, че трябва да се балансира отговорността измежду всички, включително онези, които произвеждат, натрупват и да няма приоритетно а, насочване на енергията. Мисля, че ще заработят добре нещата. Ако има страна А, която продава на страна Б когато това електричество го няма, когато трябва да се продаде, то тогава да има стратегически резерв, който да бъде а, задействан и потребители изобщо да не забележи, че има проблем, но този, който продава, т.е. който е, го е произвел енергията, който я съхранява и така нататък, който в крайна сметка е направил погрешна а, продажба, трябва да заплати цената, колкото струва тя в този момент. Това е задължително, защото трябва да има и стимули и наказания, и да се продава или да се обещава да се продава само това, което знаеш, че ще имаш, за да не се налага в бъдеще да се ползва механизъм за свръхмощности или мощности изобщо. Защото ако те накажат, че продаваш нещо, което нямаш, няма да допуснеш тази грешка в бъдеще. Така виждам нещата. И това е записано в моите е, изменения. Тръжните зони. Опитах се да засиля процеса. Трябва да има общо решение от е, засегнатите държави членки. Ако не може да се вземе решение или има спорове, комисията се намесва и комисията ще има, в крайна сметка, крайната дума да образува една или две тръжни зони, за да има възможност тя да работи с държавите членки и да намери решение, което да означава да няма претоварване. Uh, I don't fully agree with... Не съм съгласен с предложението на Комисията за регионалните оперативни центрове. Бил съм в такъв център тук в Брюксел. Цяла сутрин, 3-4 часа стоях. Посетил съм и електропреносни оператори. И съм съгласен, че трябва да има повече сътрудничество по тази подготовка или на друго ниво. Но това, което според мен е много важно, да не смесваме нещата. Отборността, за управлението на мрежата трябва да си остане у а, националните оператори на преносна система. Това не означава да няма повече сътрудничество. И оттам идват измененията. Смятам, че трябва да има координационни центрове на регионално ниво, а не е, това, което се предлага. Ако имаме федерална Европа, то тогава ще има и федерални е, такива оператори на преносната мрежа и тогава ще могат да взимат те оперативни решения. Обаче, ако няма федерализъм, то тогава трябва да изберем следващото, което е независими държави членки с компетентни органи по преносната мрежа, които работят заедно е, по един координиран начин. Добрите новини са, че тези оператори разбират, че това е задължително и това вече се случва ежедневно. Когато говорим за кризата и тези loop flows, които минават през Германия, всички оператори ежедневно имат такава мисия и за съжаление те с това се занимават. Това не е нещо добро или лошо, това е физика. Електричеството тече там, където има най-малко съпротивление, а не където искаш да отиде или където ще го принуди продажбата да отиде. Така че това е промяна, която не е против регионалното сътрудничество или координацията, а според мен е засилена система, където оперативните отговорности трябва да останат у операторите на преносната мрежа по места. Това са хората, мъжете, жените, които отговарят за това електричеството да тече. Um, Няколко думи за директивата за съхранението и резерва. Това също трябва да бъде е, пазарен играч и органите е, по пренос и преразпределение трябва да играят, иначе няма е, път напред. Така че играч трябва да бъдат и онези, които съхраняват. За крайните сметки на потребителите – Направил съм някои изменения, които са много важни. Да, трябва да има информация в тези фактури и сметки, но пък да ги заливаме потребителите с информация и да натоварваме свръх фирмите да пращат фактури от по 10 страници няма смисъл. Нужно е да има основната информация, да знаеш каква е цената за електричеството, за преноса, какви са данъците, които се дължат, по, които се плащат и така нататък и всичко останало не трябва да се насилва. Информация да, претоварване не. Изпирам до тук. Очаквам вашите коментари и е, идеи. Очаквам с нетърпение да работя с вас. Благодаря. И аз благодаря за измененията, за гласуването. Госпожа Вернер от името на социалистите. Ja, danke, Herr Vorsitzender, und danke, Herr Karinsch, für den wirklich благодаря, господин Каринч, за отличния доклад. Съгласна съм с вас по много въпроси. Що се отнася до мощностите, тръжните зони, мисля, че напълно ви подкрепям. Има неща обаче, с които не съм съгласна. На първо място елемента съхранение. Имам известни безпокойства също и ще направя някои изменения, които върват в друга посока. Вашите решения за механизма за мощностите са много добри, особено що нас отнася до разграничението между пазарно отговорно поведение и стратегическите резерви. Много е важно в 57 ясно да се покаже, че трябва да се вземат и други мерки за рентабилност, преди да говорим за въвеждането на механизъм за мощностите. За социалистите елемента на пренос е важен от подношение на този механизъм. Механизма, а, пазарът трябва да бъде декарбонизиран, да, но имаме нужда и от справедлив преход за работещите в засегнатите райони, структурни промени в отделни райони, трябва да имат дългосрочен подход. Трябва да подкрепим този процес надлежно. Смятам също така, че е много добре да се насочим към тези центрове за регионално сътрудничество. Те не са пряко свързани. Регионалната е, координатори за сигурност могат да се превърнат в такива регионални центрове, т.е. да бъдат повишени в кавички. Това няма да създава паралелни структури, а ще почива върху вече съществуващото. Така че не би трябвало да се преминава само през мрежата. Единствената разлика между моята позиция и тази на докладчика е, че много важно регионалните центрове да имат съответните отговорности. Що се отнася а, до тръжните зони, да, това, което казвате е много смислене. Разделянето на по-малки зони е, няма смисъл, т.е. няма да доведе до никакъв ефект, е, който да е желан. Също така смятам, че малките електроразпределители трябва да бъдат представени. Сега, така наречената стойност на загубенията мощност. Трябва да се види каква е най-високата цена, която иска да плати потребителя, преди да се обърне към мрежата. Тоест имаме е, един подход, който ще доведе до изкривяване на пазара и не съм напълно сигурна, че това е нужно. Сега два елемента, които са важни за моята група. Първо, съхранението и финансовите отговорности и възобновимите енергийни източници. Там подходът ви е пазарен, което подкрепям. Но това, което някак си предполагате, е, че пазарът е там и той работи приемате всъщност, че всички участници ще имат достъп до или имат равен достъп до пазара. Що се отнася до захранващите мощности, трябва да подкрепим възобновимите енергийни източници, защото имаме опцията а, ядрена енергетика и такава, която почива върху въглища и те са такъв вариант. Сега, що се отнася до директивата, мисля, че подходът ви е много добър. А, съгласна съм с а, доста от въпросите, но по различни мерки, свързани, например, с енергийната бедност, защитата на потребителите и енергийните общности като цяло, смятам, че имаме нужда от по-силна формулировка. Разбирам ви, когато говорите за този срок от 24 часа, да, това е подходящ срок. Що се отнася до елементите на сравнение, държавите членки трябва да имат възможност да се възползват по-амбициозно от тях и ще ви подкрепя и там също да има минимални изисквания. Има и други елементи, където имаме различни становища, например енергийната бедност – тук върху, това върху което се съсредоточавате са националните социално-осигурителни системи. Мисля, че трябва да вземем предвид мерки, които дадат сигурност за домакинствата, регулирани цени на електричеството и всъщност това не е пазарен подход. Трябва да се гарантира подаването на електричество към домакинствата, и да подкрепим домакинствата, които имат ниски доходи. Много е сложна темата. Всички вие говорите по минута две повече. Сега вече е много по-дълго, така че много ви моля, да, много се извинявам, много се извинявам, много конкретни предложения са, да. Да, разрешаването на споровете поне съдебен път, според мен трябва да остане така, както бе записано в първия текст, тъй като няма смисъл първо да има решения на европейско и на национално ниво. Трябва да се погрижим също и за събирането на данни. Мисля, че основните въпроси ги засегнах. Благодаря. И аз ви благодаря. Е, мистер Краснодемски. Дякую, пани Пшенчон. Господин Краснодевски, заповядайте. Благодаря ви, председателю. Wobec pana Karincza rzeczywiście e, И аз искам да благодаря на господин Каринч. Но в крайна сметка мисля, че нещата са последователни има доста въпроси. Регионална центра координация. Нека да говорим, например, за регионалните центрове за координация. Съгласен съм. Така или иначе, обаче, трябва да кажа, че има неща, които не споделям с колегата. И не споделям в този случай подходът, който може да бъде забелязан в този доклад. Става дума за използването на термина пазар в една сфера, която се основава върху субсидии, и където пазарът играе една доста ограничена роля – Например, ВИ и производството на електричество от ВИ. За певнего проекта, то есть проект... Комисията смята, че е, правилата са важни и че всичко идва о, от политическия ни проект и от идеологически причини има доста елементи, които а, също не ни харесват. Например, въпроса за механизма за мощностите и пазарите на електричество и енергия, както и цените на едро. както и въпроса за компетентностите в тръжните зони, компетентностите на Европейската комисия или изобщо на а, наднационално ниво. Мисля обаче, че ще се опитаме да а, изготвим компромисни а, изменения, така, щото по-късно да можем ефективно и ефикасно да водим преговори с комисията и съвета. Благодаря. За виповедь, е, мадам Калас. Благодаря. Има думата госпожа Калас. Благодаря ви, благодаря на докладчиците за Свършната работа по двата доклада. Много са сериозни въпросите, а пък имаме доста ограничено време за обсъждане, затова ще спра са на само няколко момента. Като цяло ги приветствам и двата доклада, защото те утвърждават подхода базиран, базиран на пазара на комисията. Това, че изместванията и изкривяването на пазара води до по-високи цени в крайна сметка за потребителите. И оттам подкрепям докладчиците накрая за борбата срещу енергийната бедност е, и че това, че трябва да проистича от социалната политика, а не от енергийната политика. Също така приветствам това, че докладчиците, докладчика апелира за смяна на скоростта в действията, защото най-често най-уязвимите потребители плащат най-високата цена. А, съжалявам, че чак от 2025 се предлага тази промяна на скоростите. Мисля, че трябва да е много по-скоро. Привествам подхода на докладчика за механизмите за капацитет и мощност и това, че а, намаляването трябва да е много по-ясно определено. Чуди се защо докладчикът говори за 250 550 като лимит след влизането на, в сила на правилата по ам, събирателните мощности. Ам, приветствам подхода, но не разбирам а, въпроса свързан с компенсацията. Не е достатъчно ясен като че ли а, текста. Разбирам, че трябва да има достатъчно равновесие в а, отговорността, но ако правилно разбирам а, тук е, механизма е, че е, агрегиращите мощности и оператори е, фактически работят страната на търсенето и затова продават евентуалния излишък в предишен ден. Но може би не е достатъчно ясно разработено в текста. И накрая за сътрудничеството на регионално равнище. Не смятам, че то би се случило, ако регионалните и центрове за сътрудничество нямат възможности за вземане на решение. Знаем къде са тесните места. Там, където добре работи сътрудничеството, нямаме нужда от каквато и да била регулация, но проблемите с, с, в регионите, където сътрудничеството не работи и решение означава повече собственост на процеса от страна на а, самите оператори и от друга страна тези решения трябва да се осъществяват. Не виждам как а, могат да бъдат достатъчни препоръки, ако искаме да сме сериозни за задълбочаването на енергийния пазар в областта на единия пазар в областта на енергетиката. Благодаря още веднъж и с радост чакам нашето бъдещо сътрудничество. Благодаря много. От името на зелените колегата Турмес. Тъй като този доклад е технически добре написан, искам да поздравя докладчика. Има либерален подход, но понякога а, става леко неолиберален а, подхода. Резерва за стабилност а, е по-ефтина система с тази граница от 5550, но се за, а, отслабва като че ли европейското сътрудничество в други теми, включително тръжните зони и също така и включване на нови действащи лица. Не разбирам защо да не укрепим а, агрегаторите и а, натрупващите мощности. И така се отслабват общностите в енергийния пазар и също така инвестициите в ВИ. И това отива твърде далеч. Ретроактивни промени с задна дата, от кога сме ние като отговарящи за политиките способни да направим толкова по-слаби нещата, дори с задна дата. Ако всички пазари са толкова реактивни и толкова разнообразни като този в Германия, разбира се, тогава ще има много по-добра, по-голяма отговорност за въвеждане на ВЕИ. Но дори в Германия най-малките пазари са а, защитени поради причината, че а, от години на развитие, немските регулатори не смятат, че пазара е достатъчно добър да разпредели отговорностите както трябва. Ето защо смятам, че ние трябва да защитим, както предлага комисията, малките в този пазар. също така, приоритетите. В Европа, съжалявам, но пазара не е готов. Не можем просто да отрежем по този начин. Трябва да вложим известна логика, да въведем едни критерии за това кога е готов пазара, а не по един несправедлив начин да излагаме на такива опасности ВИ. Какво ще стане? Ще има повече а, рискове, повече разходи. Инвестициите трябва да са повече от 90% в ВИ. Ако въведем допълнителна слабост тук, ще стигнем да до по-големи цени. Още един аспект, в който не смисля, че сте свършили добра работа, е създаването на справедлив пазар. Къде е, изложеността на пазара на ядрената енергетика? Те не плащат нищо, не плащат, нямат резерви за изваждане от мощност и така нататък. Що се отнася до продажбите на едро и на дребно и защитата на малките? Вчера имахме много интересен първи панел по време на изслушването. Естонския директор какво ни каза накрая? Каза, ние е, действаме за максимално разпространение на интелигентните е, измерващи устройства. Защото все пак има един лимит таван, до който може да разпра... продава един разпространител на дребно такъв тип устройства. И така, въпросът, който трябва да си зададем, искаме ли да преодолеем регулираните цени? Това, което смятам, че трябва да направим е да предотвратим а, едно търсене на по-изгодните приходи така че операторите да не се възползват от а, не толкова запознатите потребители, не толкова а, бързо ориентиращите се потребители и да ги таксуват с а, високи цени. Мисля, че бъдещите а, цен, а, системи ще бъдат децентрализирани, всичко ще се а, случва на ниво оператори в много по-голяма степен. И това а, чухме и вчера от естонския а, представител, че все пак става, много трябва да настояваме на неутралността, за да не а, създаваме нови олигополи. И от името на госпожа Ернст ще се изкаже колегата Сили Киотис. Благодаря, господин председател. Колегата я няма, за това ще се изкажа за вътрешния пазар на електроенергия. Ние искаме да кажем, че регионализацията на европейските системи трябва да цели устойчивост и стабилност на системите, фрагментиране прогреса и напредъка на европейските държави, което увеличава цените. И поради тази причина Приветстваме предложението на комисията. Проект от доклада е, не включва регионалните елементи и смятаме, че докладчика би, ся, би трябвало да вземе предвид тази част от предложението на комисията. Такъв механизъм за разпределение на мощностите трябва да се въвежда като последен вариант и да се изиска държавите членки да докладът как използват так, други мерки, като енергийна ефективност, запаси и така нататък, за да се справят с разликите в потреблението. Също така приветстваме това, че докладчикът е взел предвид предложението на комисията за критериите и тавана от 5550 като количество на киловатт час всички планове и съществуващи и бъдещи трябва да бъдат обхванати и не на последно място трябва Друг един въпрос, който не е засегнат а, в предложението на комисията, нито в доклада, е свързан с Европейската схема за търговия на емисии и проблема, свързан с въглищата в това отношение. Извеждането от употреба и преодоляването на необходимостта от въглешни капацитети трябва да бъде внимателно разгледано всичко това като процес и така нашият докладчик в Сиянка смята, че трябва да има ясни приоритети по отношение на ВИ. В прото доклада не се взема предвид предложението на комисията за приоритетите при ВИ и не можем да се съгласим с това. Също така промените са задна дата. В разпределението ще се отразят на цените, а ние трябва да възстановим доверието на инвеститорите в нашия пазар. Трябват ни повече възможности за енергийните общности. Това са елементи, които липсват в проекта доклада според нас. Трябва да се поясни определението за местни енергийни общности, да се поясни тяхната роля в управлението на общностните мрежи, да се гарантира, че националните регулатори а, се грижат за равните условия, подобряват прозрачността, а, що се отнася до потребителите. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колега, господин Тамбурано от името на Европа на свободата и гражданите, заповядайте. Благодаря, ние сме съгласни с намерението на докладчика да направи един а, равен пазар, справедлив, справедлив. И за това а, да защити климата, да има по-конкурентни цени за потребителите и да гарантира сигурността на доставките. Искам да припомня, че човекът трябва да бъде на първо място, а не пазара. Пазарът е инструмент за да се използва социалното въздействие. И затова смятам, че пазарът а, не трябва да се разглежда като Господ, особено в един такъв а, сектор, където хората използват електричество. Затова съгласни сме да се създаде Възможно за равни условия за всички участници. Това означава обаче да се признаят разликите и потенциал на различните действащи лица за постигане на целите. Не може всички да следят едни и същи правила. Посляпо, насляпо, извинете. Големите традиционни производители излизат с едни такива правила, които да са в ущърп на малките или на тези, които сега влизат на пазара. Те искат да забавят процеса на преход към ВЕИ и то децентрализирано производство на ВЕИ, където множество малки производители, много малки средни предприятия ще имат по-важна роля при производството на ток и ще доведат до много повече ползи, економически, и социални, там където се намират. Продължават ядрената и енергия, както и е, работещите с въглеща е, електроцентрали да получават е, на много места пари от държавата. Трябва да се получим от миналия век. Миналия век не се използваше включването на разходи за опазване на околната среда и така нататък. Трябва да се получим. Виждате, че вече има миграция и то дори климатична. И, извинявайте, колега, малко по-бавно, ако обичате, защото преводачите са отлични, но не всичко може да бъде преведено надлежно с тази скорост. Добре. ВИ в момента не са, а, не получават достатъчно предимство, а те са основни за постигане на климатичните изменения и на последно място геополитическите ни също. Тук се обръщам към колегата докладчик, защото той говори за приоритет на достъпа и диспачинга на ВИ, особено за по-малките производители целта на комисията показва, че не трябва да има такъв, че всъщност ако има такъв приоритет, ще се увеличи с 10% а, емис, емисиите на CO2. Ако искаме да го направим, трябва да знаем, че новите правила трябва да бъдат наистина функциониращи. Също така смятаме, че не е приемливо докладчикът да влушава предложението на Европейската комисия, като говори за ретроактивно премахване на такива приоритети. Къде е сигурността на инвестициите, които на думи трябва да бъдат опазвани? Може би не всички инвестиции са равни, не знам а, или може би тези в ядрената енергия са по-важни. Също така трябва дерогациите да останат, за да може пазара а, да а, бъдат. А... И тук ще цитирам комисията Трябва да се избегнат допълнителната тежест на малките и средни предприятия и на много други дружества. Премахването ще попречи на малките производители от възобновими енергийни източници. Също така нашия докладчик иска да премахне конкретните специфичности на а, дружествата, които се занимават с енергетика в малък мащаб. Изменението тук казва, че трябва да се премахне дискриминацията на участието на тези участници, но не всъщност е, е факт това. Не сме съгласни с, с компенсациите, които се дължат на агрегаторите. Не трябва да поддържаме с изкуствено дишане миналото. Трябва да гледам в бъдещето, като премахнем фантасмагорите от миналото. Thank you. Благодаря много, господин колега, госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. И аз искам да започна с благодарности към господин Каринш за отличното предложение. Съгласна съм с много голяма част от включеното в проекта доклада, но има и няколко момента, в които смятаме, че трябва да се поясни допълнително. Три въпроса, които искам да постигна. На първо място механизмите за мощността. 23 ти член, алинея 4, искаме се това да се заличи. Смесването на тези капацитети от една страна и защитата промените в климата от друга страна е, не ми допада иска ми се да се заличи това заличение е, се предвижда в е, доклада на господин Каринш, но има едно изменение 63, което предлага да се въз, възвърне този текст и аз не мога да се съглася. Европейската оценка за това дали механизма за мощността е необходим, тук също имам аз известни задръжки, господин Каринш, но трябва да е, разгледаме малко по-подробно е, предложението и можем да обсъдим в дълбочина, също така регионалните оперативни центрове. Не ми допадат те, не ми се нравят предложенията. Докладът е добър, докладчикът предлага координация, центрове за координация. Това е нещо, което аз мога да подкрепя, но не разбирам предложението на комисията. Вече си сътрудничат е, операторите на е, електропреносните мрежи, има такива структури. Много сложни стават предложенията на комисията, а пък докладчикът ги упростява и мога да ги приема. И накрая по член 19 тръжните зони, много добри изменения отново от страна на нашия докладчик господин Каринш и това означава, че тези държави членки, на които се отразява всичко това, ще се опитат в известен срок да постигнат съгласие по тези тръжни зони. Това, което отхвърлям, е, е комисията да се произнася по въпроса и смятам предложението на докладчика за съвсем е, подходящо. Благодаря много. Господин Левандовски има думата. Благодаря в съответствие с казаното от докладчика Кришианис и с някои от ораторите, подкрепям този подход, стъпващ на пазара от страна на комисията. Критиката ми, критичният ми коментар е, е целта за емисиите, определена от комисията и повторена от нашия докладчик в изменение 30 и 3, а именно 550 кил... като количество на въглероден двуокис на киловатт час. Това ще елиминира много от възможностите в моята държава и няма да помогне един преходен период. Също така има много мощности, е, свързани с газ и това ще увеличи зависимостта е, от вноса на газ. Това не въжи само за Польша и за други държави, е така. И ако се инвестира е, в тази инфраструктура, се увеличават цените за потребителите. И без да се разпростирам твърде много, в Польша се опитваме да имаме такива цели, свързани с климата и с чистата енергия, но с тези стандарти няма как да се получи. Благодаря, колега. Следва колегата Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Поздравления за а, свършената от докладчика работа. Много амбициозна регламе, регулаторна рамка а, имаме тук. Механизмите за мощността. Трябва ни мощност, за да предоставим нужните а, количества. Това не трябва да е претекст за подкрепа на енергетика, която замърсява. Също така не смятам, че трябва приоритет и на ВЕИ да се а, заличават. Много е консервативно предложението на комисията. Трябва да имаме предвид а, характеристиките на малките в, на този пазар, както и демонстрации на пилотни а, инсталации, които не могат да се конкурират на пазара. Не трябва да има приоритет за а, потребление на електроенергия, която а, замърсява. А, също така не трябва да подценяваме а, важността на взаимосвързаността. Изключително важна е свързаността за вътрешния пазар, за да бъде реално интегриран пазара. Иберийския полуостров, моята държава Испания е пример за изолация. Ние трябва да направим нужното, за да защитим гражданите, които са най-уязвими. Уязвими. Трябва по-ясно да посочим мерките, които следва да се предприемат за преодоляване на въпроса, свързан с енергийната бедност. Благодаря много, госпожа се повядате. Благодаря много. Нека да поздравя господин Кариш Приветствам доклада, основан на пазарните принципи. Същевременно съм не съм съгласна с преждеговорившия си колега, защото за да се случи всичко това, трябва да има специални мерки в някои страни, включително и Берийския полуостров. Има проблеми с взаимосвързаността и трябва да се гарантира по-добра взаимосвързаност и така цените да останат стабилни, да не бъдат колебливи. Нямаме е, необходимите взаимовръзки за различни страни. А, също така механизма за мощностите отново трябва да има предвид това, че не всички страни са достатъчно добре свързани една с друга. Трябва да търсим решения за действителни стимули за развитие на оперативни връзки. Защото, да кажем, имаме две страни, които искат да се свържат, обаче имат различни енергийни миксове, различни енергийни пазари и е, тогава се забавят нещата, не може да се стигне до взаимосвързаност и тогава целите не се постигат. Целите и без това са твърде ниски за 2020 година. И в крайна сметка, трябва да се търсят решения, които предоставят економически стимули за развитието на взаимни връзки. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. Господин Кохличек. Благодаря, господин председател. Искам да кажа благодаря на колегата Каринш, благодаря че настоявате да се използва понятието координация. Операторите на преносни системи трябва да станат центрове за координация. Ако ги, направим, ако ги превърнем в нещо друго, просто ам, променяме нещо, което в момента действа добре. Защо трябва да се направи? Ако нещо работи, не трябва да се променя. Практиката показва точно това. електричеството трябва да е, е на разположение на всеки. Така че не е подходящо да се прилагат пазарни принципи. Електричеството е ресурс, е, който трябва да достигне до всички. Трябва да се сложи край на енергийната бедност във всички страни, в Польша, в прибалтийските държави. Например, винаги е скъпо да се прокарват допълнителни кабели. И няма нужда да сме гениални, за да разберем това. След това, приоритетният диспачинг. Кой е приоритетен? Това е проблема. Газова криза на Балканите. Ми първата цел тогава е, би било да се предостави отопление на населението. И ча... на населението и чак след това на публичните сгради и едва на трето място остава всичко останало. Приоритетите винаги са ясни. За какво ще отговаря правителството? Операторите на преносни системи трябва да са координаторите. В Чехия успяхме да ликвидираме няколко големи фирми, аз отговарях за металургичния комбинат на една от тях. Едно е да се предоставя електричество, друго е да се генерира електричество и това не е задължение на правителството. Трябва да има разграничение. След това капацитета, това е, е мощностните и резервните мощности. Ясно че за някои страни, като Германия, трябват големи резервни мощности и трябва да може да се покрият съвъзможни проблеми, включително тези свързани с недостатъчната генерация от вятърни централи и недостатъчната генерация от фотоволтаични панели, защото ако няма вятър и слънце, те не работят. Генерална дирекция енергетика, директор Борхат, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Нека да направя първо един общ коментар по двата доклада. Напълно съм съгласен с Клод Турмес, който каза, че и двата доклада са технически добре изпипани. Но не само това. Е, подходът и на двата доклада ясно настоява да има повече конкуренция на енергийните пазари и да има повече защита за потребителите. Напълно сме съгласни и с този подход. Той е основен принцип и на нашето предложение. И накрая но не на последно място в този доклад и в измененията виждам някои нови идеи, свързани с евентуални решения. Това е особено важно за тръжните зони. То не е само техническо упражнение, има си и своето политическо измерение и би било добре да се даде първо на държавите членки да, възможността да се договорят за конфигурацията и, и само ако това не е възможно, да се намеси комисията. Подкрепяме и по-доброто развитие на механизмите за мощностите. И тук искам да подчертая казаното от докладчика, че трябва да се засили предложението на комисията и действително направените изменения го засилват. Но имам и някои критики. Регионалните оперативни центрове, или както докладчикът предпочита да ги нарича, регионалните центрове за сътрудничество. Нека да поздравя докладчика за това, че е намерил по-добрият термин – регионални координационни центрове. И ние искахме на, да направим това, но направихме грешка, избрахме да ги наречем оперативни и това обърка доста нещата. Е, защото е, започна да изглежда, че не само операторите на преносни системи работят в областта, трябва да има някаква допълнителна нова структура е, на оперативни центрове. Така че с новия предложен термин е, нещата се подобряват значително. Вторият проблем, който беше очертан тук, е свързан с е, основните задачи. Докладчика е следва нашето предложение. Елементите за подготвеност за риска са извадени. Казвах вече своето мнение по въпроса. След това по възможностите за вземане на решение. Аз като юрист се изненадам да видя в доклада разграничение между една, една препоръка, при която държавите членки имат възможност от дерогации и друг тип препоръка. Нормална препоръка. Аз не виждам каква е разликата между двете. Така че бих призвал докладчика да обмисли малко тази тема и да вземе предвид двете ситуации, в които се вижда, предвижда такива препоръки. Да не се взе, нарекат по-скоро решение с възможност за дерогация възосновано на основания, свързани с сигурността на мрежата, и другото да е препоръка. Подкрепям господин Турмес, Вернер, Бланко Лопес за това, че комисията е постигнала верния баланс. Мисля, че докладчикът отива е малко по-далече. В Крайна сметка на този етап нямаме добре функциониращ пазар. Докладчикът споменава и съхранението. Добре, съгласен съм, но защо да има различна формулировка за е, мощностите за съхранение, притежавани от, трансмисион... от е, системите за пренос и онези притежавани от а, е, а, е, операторите, доставящи електричество до крайния потребител. В доклада си казвате, че собствеността е обвързана с техническата система, не може да бъде пазарна, но всъщност а, е, а когато говорите за преносните мрежи казвате, че съхранението е интегрална част от преносната мрежа. Това е доста общо. Приветстваме усилията на докладчика да се увеличи защитата на потребителите, включително и възможността да преминават към друг оператор. 2025 година е много добра дата според нас – и възможностите да се изяснят подробностите в фактурите. След това регламентиране по отношение на действията при кризи. Тук имам едно предупреждение. Когато комисията, Генерална дирекция енергетика се опитва да убеди държавите членки да преодолее регулираните цени и да въведе нова система, какво направихме първо с Румъния и България? Ми първо създадохме много добра система за защитата на уязвимите потребители, още преди да се стигне до обсъждане как да се либерализира. И когато се направи това, е необходимо за преходен период да има социални тарифи. Не може от днес за утре да се създаде в областта на социалната политика, а там му е мястото, достатъчно добра система – Необходимо е време. Затова социални тарифи са полезни за един преходен период. Социалните тарифи трябва да са само преходна мярка обаче и да са обвързани с социална политика и след това да се премине към действие само на социалната политика. Господин Турмес каза, че не трябва да се регулират цените, а само маржовете. Знам, че някои държави членки го правят. Но в такъв случай как може да се подадат правените пазарни сигнали за инвестициите? Защото една от тези, от нашите цели е да се създадат подходящите сигнали от пазара за, инв... за инвестиции. След това реакция на търсенето. Тук Обмислихме различни варианти за компенсацията и решихме, че е по-добре да няма компенсация, но на някои места, а, ако има основание, регулиращите органи да предвидят такава. Докладчикът сега обръща нещата а, да има компенсации, освен ако а, няма обосновка да няма. А, мисля, че е по-добре основният принцип е да, е да няма компенсация. Защо? защото това създава затруднения агрегаторите да навлязат в, на агрегаторите при навлизането им в пазара. Трябва ни система за управление, основана на търсенето, която да е привлекателна за всички участници. Мога да спра до тук. Много нови интересни идеи интересни развития и в двата доклада. Комисията приветства подходът на докладите, тяхната структура и се радвам, че до голяма степен и изказалите се днес са съгласни с това. Извинявам се, че говорих по-пространно. Благодаря, господин директор Крис... Крищианис, виждаш. Всички казват, че докладът е отличен, но трябва да се променят доста неща в това отличен доклад. Всички те поздравиха, всички казаха отличен доклад, но искат промени. Как ти се струва това? Ами аз мога да кажа отлични коментари, но те иначе нещата, които бяха казани по някой път са разнопосочни. Трябва да вземем някои основни решения. Първо, за да се договорим между политическите групи, искаме ли наистина да подкрепим и засилим посоката, в която върви комисията? Тоест, да има пазар на електричеството. Защото в действителност няма такъв. Европа е фрагментирана и фактите на терена са съвсем различни от страна до страна. В Испания, например, има голям капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници, но не е възможно за износ, тъй като няма взаимовръзки с Франция. Във Франция преди 30-40 години се създаде сериоз, се създадоха сериозни ядрени мощности, които пък не са особено гъвкави. Има нужда от някаква гъвкавост, да, кажем, испанското слънце, е, което е ефтин ресурс, може да произвежда ток и този ток да е по-ефтин. Тук се... тогава някой ще загуби. след това, има разлика между севера и юга в производството и в потреблението. Електричеството, за разлика от газа, не може да се съхранява лесно и се придвижва по физическите закони, т.е по най-слабото съпротивление. Може да стане така, че да мине през Полша, Чехия, Германия. И това е свързано с работата на системите за пренос. В Полша, отново като Франция, има негъвкави мощности. В случая става дума обаче за тецове на въглища. И е важно да видим каква е посоката на комисията и ние да я засилим. Ясно е, че няма как от днес до, утре да се променят нещата. Това е, е енергетиката. Инвестициите са е, за 30-40 години. Няма как нещата да се променят толкова бързо но трябва всички да са наясно в каква посока се работи. Не ми харесват субсидиите за ядрена енергия, нито за въглища. Не ми харесват обаче и субсидиите е, е, за възобновяеми източници на енергия. Трябва да имаме интелектуална яснота. Да се действа на пазарен принцип. Държавите членки трябва да търсят възможности за изкупуване на съществуващи договори, да се изкупят може би днес, а не през следващите 10-15 години. В някои държави членки това може да постигне резултати, в други може би не в такава степен. Но трябва да обсъдим всичко това. Що се отнася до, до приоритетния диспачинг. за мен темата не е проблемна. За 550-те това създава проблеми и за тези региони на Европа, в които има много хора, работещи в въгледобивната сфера. Това е ясно и а, трябва да има предвид този факт. Сега за енергийната бедност има два различни подхода. Единият е да се субсидират цените, т.е. да се натискат цените надолу изкуствени. Вторият начин е да се субсидират отделни лица. Аз мисля и винаги съм била на позицията, че не е добре да се изкривяват пазарите с изкуствено потискане, изкривяване на цените, а да се предоставят средства за справяне на онези, които не могат да се справят. Очаквам да работим добре, всички заедно ще ни отнеме време, но ще постигнем резултати. Благодаря ти, Крисчианис, за положения труд. Благодаря на докладчиците в Сянка. Сериозни цели сме си поставили. Световен е пазара за, на нефта. Световен почти е и пазарът на газа, поне се изгражда в момента. Да видим дали можем да направим поне европейски енергиен пазар. 15 септември е крайния срок за подаване на изменения. И днешното ни заседание след обед продължава в друга зала. 6Q2. 6Q2. Благодаря много. И преводачите е, имат късмет, защото успяхме, успяхме да приключим точно на време. 12.30. Благодаря на всички.